Член 105 и 106 е, имаме съобщение от председателския съвет, че няма възражение към препоръката на комисията ЕКОН да, се, да не се а, е, противопоставяме на един делегиран акт. Ако политическата група, ако някоя политическа група не направи възражение или няма възражение от поне 40 депутати, това, тази препоръка ще бъде одобрена. Ако не, ще бъде гласувано. Имате публикувана препоръка.